Uh, Добър ден, благодаря ви за това, че взехте местата си. It is our pleasure to welcome uh, Commissioner Katainen for our... Добре дошъл на комисаря Катайнен за социалния диалог, който провеждаме. Благодаря ви много за това, че сте днес с нас. Винаги поддържате добра връзка с комисията ни. Има теми, които много ни вълнуват. И така ще ви дам думата за представяне. Госпожо председател, почитаеми депутати, благодаря ви за това, че ме поканихте на този структуриран диалог. В встъпителните си думи ще се съсредоточа най-вече върху цифровата економика. Тази година, края, началото на другата, ще излезем с пакета за кръговата економика. Това е основен документ за постигане на ресурсоефективно бъдеще. Смятаме също така, че това ще бъде една от големите тенденции в световната економика, подобна на дигитализацията или подобни такива. Прилагането на този пакет върви по план. Половината инициативи почти вече са приети. Ключови инициативи в подготовка, които се очаква да бъдат приети през едните месеци, включват стратегия за пластмасата, откъсване на производството, от замърсяването, ниско ниво на рециклиране и други. Рамката за мониторинг за показатели, за да се види напредъка при кръговата економика в Съюза и държавите членки. След това законодателно предложение за намаляване на третираните води от битови, използвани за битови нужди, които след това да бъдат използвани за земеделие. Кръговата економика се насърчава не само в Съюза, но по цял свят. Комисията поддържа принципите на доброто нормотворчество, иска да чуе заинтересованите страни. Ще има публични консултации, всъщност те вече започнаха. Има много платформи, които искат да постигнат диалог като например подкрепа за финансирането, при е, пиленето на храни, най-добри практики, една отворена платформа, ръководена на координация, от координационната група и решения от бизнеси, публични власти за прилагане на цифровата економика. Нека кажа няколко думи е, за стратегията за пластмасата. Комисията иска да излезе с е, една амбициозна програма в края на годината. Комисията разглежда различни мерки, законодателни, економически инструменти, мерки е, за даване на възможност, както и доброволни такива. Много е важна тази стратегия, имайки предвид колко много се ползва пластмасата. Започнем от битовото ползване до по-сложни ползвания в индустрията. Е, тази кръва економика може да даде нови възможности за разкриване на работни места, конкурентоспособност и така нататък. Начинът по който се произвеждат, употребяват и след това депонират пластмасите не отговаря на принципите на ресурсоефикасната и ефективна кръгова економика. Повторното ползване и е, рециклиране на пластмасата води до полза, но голямата част е, пластмасата просто се изхвърля или отива в инсинератори, което пък води до замърсяване. Една част от пластмасата отива в океаните. Това замърсява околната среда, и има отрицателно економическо въздействие. Поради тази причина трябва да гледаме сериозно на този проблем. Едната стратегия иска да насърчи инвестиции, иноваторство, за да има една, един е, кръгов поток на пластмасата – и замърсяването пластмаса да спадне. Това ще допълни работата на законодателството ни за отпадъците. С тези цели, тази тенденция ще помогне да се стигне до ниско въглеродна, ефикасна и ефективна економика и това ще допринесе за постигане на целите за устойчиво за развитие до 2030 година. След това международните аспекти на управлението на пластмасите и оценка на съответните възможности ще бъде един важен компонент от тази стратегия. Нашият успех зависи също и на прехода към модел на кръгова економика да бъде прият в трети страни, тъй като няма да е възможно Европейския съюз да постигне кръгова економика сам за себе си. Използването на водите е включено като приоритет в кръговата економика, защото искаме и да се включат и пазарите на първични суровини. Комисията предприема различни мерки за насърчаване на повторното използване на третирана отпадна вода. Трябва по-добре да се оползотворяват водите, особено там, където водата е оскъдна. Важно е да се обърне внимание и на земеделското напояване. Трябва да се използват градските води, там, където това е възможно и рентабилно. Комисията работи и по преразглеждането на директивата за питейната вода, след оценката й. Преразглеждането ще се занимее с устойчивото управление на питената вода по ресурсоефективен начин, намаляване на ползването на енергия се цели, както и подобряване на инфраструктурата за предоставяне такава вода. Много ресурси се губят при изтичане на вода по мрежата. 23% от обработената третираната вода се губи при такива изтичания или аварии. Международната здравна организация излезе с данни, които а, говорят за това, че трябва да се повиши доверието към питейната вода и да се намали ползването на пластмаси. Искаме да приемем тези предложения до края на годината. Сега ще кажа няколко думи за финансирането на кръговата економика. Новите бизнес модели, като например кръговата економика, може би изискват и нови инструменти за финансиране. Има съществуващи инструменти за финансиране, но Европейския фонд за стратегически инвестиции, инвестиции иновативната програма на ЕИБ доведоха комисията до заключението, че е нужна нова платформа за кръговата економика. Затова заедно с ЕИБ започнахме една платформа за подкрепа на кръговата економика, като приканихме заинтересовани страни, като националните насърчителни банки които да помогнат на кръвата економика в Съюза посредством финансиране на проекти за кръгова економика. Първата среща на експертната група бе на 2 октомври тази година. Както бе посочено в съобщението на комисията от септември 16 година за Съюз на капиталовите пазари, реинжинеринга на тази финансова система е много важен, за да посрещнем целите, свързани с климата, но и да решим въпроси, свързани с екологията и пакета за кръгвата економика. Европейската комисия полага усилия да пренасочи финансовата система, за да се подкрепят дългосрочни проекти в този смисъл. Бях много впечатлен от качеството на първия доклад на експертната група за устойчиво финансиране и се надявам до края на годината да видим и последните им препоръки. Ново законодателство за отпадъци. То е в сърцевината на прехода към кръгова економика. Това е една възможност за растеж и ресурсна ефективност. Подобряването на управлението на отпадъците е от полза за всички, за хората, за економиката и за околната среда стимули за бърза промяна са необходими, за да се забърза този преход към кръгова економика и да се извлекат ползи. Преговорите вървят добре, но позицията на Европейския парламент и е, съвета наистина съвпадат в много сфери. Трябва да надграждаме в тази посока. Европейската комисия е готова да работи за стигане на съгласие до края на годината. Уважаеми депутати, вчера имахте много сериозна дискусия за веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система. Няма да повтарям казаното вчера, но нека кажа няколко думи по този въпрос. Мислим какви ще са следващите стъпки, след като ние, вие възразихте на регламента, който залага критерии за тези вещества в рамките на законодателството за пестицидите. Парламентът ни изпрати и ясно послание със своето възражение. Това възражение означава, че научните критерии не могат да бъдат прияти така, както бяха изложени от Европейската комисия. Искаме обаче да се намери някакво решение. Много голямо забавене има вече. Това да не решим въпроса означава загуба за всички ни няма да е полезно нито за здравето, нито за околната среда, да се запазят тези междинни критерии, които в момента се прилагат. Мисля, че всички ще се съгласите с това. Това се признава от всички заинтересовани страни. Предложението на Европейската комисия почиваше върху един разумен подход, то бе подкрепено от мнозинството от държавите членки. Обеден съм, че решението е близо. В момента обмислям резултат, който да е приемлив и за парламента и за държавите членки. Искам да ви помоля за сътрудничество в тази сфера. Нека ви припомня, че с приемането на критериите Съюзът ще е първата законодателна система в света с правно обвързващи норми за това, що е то вещество, нарушаващи функциите на ендокринната система и пестициди. Нека да не се пропуска тази възможност. След този дебат ще говорите акт за делегация в подобна сфера. Ние ще ви дадем всички пояснения, които са необходими. Надявам се да намерим път напред за да може критериите да бъдат прияти. Уважаеми депутати, госпожо председател, ще спра до тук и съм на ваше разположение да отговоря на въпроси. Thank you. Thank you very much, uh, Много ви благодаря, господин комисар, за този изчерпателен преглед на дейностите ви, свързани с ресора на нашата парламентарна комисия. Всичко, което казахте, е много важно за нас и очакваме с нетърпение да чуем повече за вашата стратегия и законодателните предложения, стратегията за пластмасата, финансирането на устойчиви проекти и т.н. Започваме с ораторите от името на политическите групи. най-напред от е, името на НДП, госпожа Франсуаз Гростет. Господин заместник председател, най-напред е, искам да ви благодаря, че дойдохте да разговаряте тук с нас в нашата комисия. Единственото, което съжалявам, че сме твърде малобройни да ви слушаме, но ние оценяваме това, че идвате редовно в нашата комисия, е, за да обяснявате стратегиите, въведени от комисията. Говорихте за стратегията с амбицията и мястото, което дава на зелената економика. Приветствам, че има нова, нови мерки в областта на кръговата економика, за пластмасите, което говорихте напълно подкрепя. И се надявам, че ще имаме все повече подробности. Благодаря, че засегнахте и въпроса за ендокрините смутители, но има нещо, което съжалявам, това е, че не се говори за здравето в тази стратегия. Между всичките специфични сектори, мерки, които се упоменават, нито една не касае действително сектора на промишлеността в областта на здравеопазването, което е много важен важна дейност, която е преобразувана от цифровата економика и Европа трябва да бъде лидер в тази област в интерес на нашата економика, но в интерес и на здравето на нашите граждани. Какви са причините за, тази, е, за този пропуск? Какво ще направи комисията? как ще се засили конкурентоспособността на фармацевтичната промишленост, за което се говори в съобщението от 2012 година, наречено една европейска индустрия по-силна за растежа. И накрая искам да кажа, че съм очарована от това, че в, и в моята страна има във Франция четири проекта, които получиха зелена улица от комисията за 100 милиона евро в областта на енергетиката и околната среда. Бих искал да ни обясните по тези проекти, които са избрани, които са подкрепени, дали има нещо специфично и насочено към специфични проекти, как, как каква е частта на тези проекти в областта на околната среда и енергетиката спрямо общо съвкупността от проекти финансирани от комисията по плана Юнкер. Благодаря. Я ви благодаря, госпожо Гростет. Следващият ред от името на социалисти и демократите, госпожа Дали. Благодаря ви, господин, госпожо председател. Благодаря на вас, господин заместник председател Катайнен, за присъствието на днешното заседание. Бих искал да подчертая два ключови елемента, които и вие самият подчертахте. Първият е пакетът за пластмасата, или по-точно пакетът за кръвната економика и стратегията за пластмасата. Това наистина е много важен аспект, но не може Европейския съюз сам да го разреши. Трябва да се търси по-общо решение. И след това се питам какви са намеренията на Европейската комисия да надхвърли собствените си правомощия и да търси решение на световно равнище. Споменахте документа, е посветен на стратегията за пластмасата. И а, виждаме, че Европейската комисия иска засилване на изискванията за рециклиране по отношение на пластмасата. Може да ни обясните малко повече. Вие отговаряте също така и за економическия растеж и стабилността. По-рано тази година при едно ваше изказване в Брюксел заявихте, че Европейския съюз трябва да играе водеща роля в областта на научно-изследователската дейност и иновациите, ако искаме да постигнем екологосъобразна енергия и също така да изпълним целите и ангажиментите поети в рамките на КОП-22. Въпреки това се очита недостиг в инвестициите за научно-изследователска дейност. Смятате ли, че държавите членки инвестират достатъчно в тази област? И също така дали е създадена платформа, която да компенсира недостигът на инвестиции и също така да привлече по-инновативни такива. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има госпожа Вишневска. Шанса, пани комисажо. Mówi Pan o planach i zamierzaniach, mówi Pan o ambicjach i w związku z tym chciałabym zwrócić uwagę, że powinniśmy nasze plany... Nasze намерения трябва да бъдат адекватни с действителната възможност на, за осъществяване. Ситуацията е много конкретна На следващата сесия ще гласуваме по тази директива. Комисията ЕНВИ за една много амбициозна позиция. Много по-амбициозна от тази на Европейската комисия. По кадмия, например. Може да очакваме тежко гласуване в пленарното, тъй като комисията и държави членки, има държави членки, които имат много разнообразни позиции и а, някои държави членки нямат собствено производство, а съвсем ограничено а, производство на такива продукти, а други искат да ограничат това вещество до чисто технологичните, технологични възможности. Всичко това е свързано с здравето, разбира се. Няма ясни показания за ефект върху здравето и накрая питам дали смята, че, че в съвета ще има една обща позиция до края на годината. Това ще бъде възможност. И разбира се, комисията иска да постигне това споразумение и се очаква законодателство от този вид. Също сме, съм за свалянето на равнището на използвания кадми предвид позицията на държавите членки. Това ще е валидно само за някои държави членки. Може би е, не трябва да вземем някаква позиция за използването на пазара на повече торове. Благодаря. Благодаря ви. Ще помоля когато тук нататък да се придържат е, към е, определените време за изказване. Думата има господин Гербранди. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин Катайнен, за обзора и за разяснението какво може да очакват от комисия през следните няколко месеца. Първо, относно стратегията за пластмасата, с нетърпение очакваме предложението на Европейската комисия. Въпросът ми е доста целенасочен. Ако съм добре осведомен, изглежда, че имам ам, в момента доста разрушени разговори в самата комисия какво да се прави с микропластмасите. Въпросът е много важен, защото тези микрочастици от пластмаса се, се намират вече навсякъде и няколко държави членки изказаха своите притеснения в това отношение. Така че въпросът ми е, готови ли, готов ли сте вие да се борите за включването на много строга регулация по отношение на микро на микропластмасите, особено в козметиката, например. Разбирам, че вие трябва да вземете това решение. Следващият ми въпрос е свързан с един въпрос, който не споменахте, но който е част от вашия ресор. Става дума за биологичното разнообразие. От две години насам, две години беше публикуван на доклада състоянието на природата и е, на във всяко едно отношение се подават а, сигнали за тревога. Очевидно, че няма да постигнем целите на стратегията Вирушното разобрание 2020 година с този ритъм. комисията реши, че ще бъде много разумно да не се преразглежда директивите за птиците и директивите за местообитанията. Продължава се работи по някои от целите, което е добре, но няма как да постигне всичките цели по в областта на биологичното разнообразие от 2020 година само с това. Особено в, в отрасла на стопанство много повече може да се постигне за подобряване на положението. Колегата ви, господин Хоган, заяви, че трябва да изчакаме до, до следващата ОСП. Настоящата общата стокморска политика няма да бъде променена така, че да отговори на изискванията за опазване на природата. Да се питам дали може да очакваме скоро време или някакво изявление на комисията, което да признаете много съжаляваме, направихме всичко възможно, няма да постигнем целите, или да очакваме нов а, импулс от страна на комисията, нов опит е да бъдат постигнати целите за биологичното разнообразие до 2020 година. В противен случай само ще се повтори сценарият от миналия път, а именно ще стигнем до заключението, че няма да постигнем целите. След това ще кажем, добре, ще ги постигнем а, следващия път и отново ще, ще отложим а, целите с 10 години. Това беше конкретният ми въпрос към вас. Благодаря, Ян. Господин Ек има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар Катайна. Въпросът с затоплянето на климата е един от сериозните проблеми, пред които сме изправени. Това включва изключително последствия, финансови загуби включително. А им съществуват и други проблеми, замърсяването на подпочвените води с пестициди, химически елементи, има загуба на биологичното разнообразие, което проистича от това. Това са все проблеми, които притесняват всички. И тази година, на 2 август, стигахме до точката, крайната точка с е, природните ресурси. Световното население се увеличава с е, светкавична скорост имаме все по-малко ресурси. Това са проблеми, които съществуват от много отдавна, на които се задълбочиха, ускориха през последните години. Имаме нужда повече от всякога от устойчиви решения за човечеството. Не може да смятаме, че ще е възможно да продължим все така. Имаме нужда от промени, трябва да се борим срещу експлуатацията на ресурсите. Това ще ни позволи да имаме повече устойчивост, да избегнем екологичните е, миграции. Но не трябва да се основаваме на економическите интереси, за да решим тези проблеми. Имаме, трябва да проявим воля, за да се борим срещу експлуатацията на ресурсите. Трябва да защитим настоящите поколения, но и бъдещите, за да може те да продължават да се хранят. И какво мислите за идеята да се промени из основи идеята настоящата, настоящия подход? Вместо да имаме отрицателен економически растеж, за да запазим биологичното разнообразие, екологията и ресурсите. Може би това е начинът. Благодаря за вашия отговор. Благодаря, господин Кирлек, има думата. Мадам Чер. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин комисар, че сте днес сред нас и че имаме тази възможност да обсъдим някои от много важните въпроси, свързани с кръглата економика. Напредваме в прехода към кръгова економика и все повече си даваме сметка за големите предизвикателства, които ни очакват по този път. Особено и притеснения будят разминаванията в отношението на Европейския съюз към рециклирането, отработването на отпадъци и ресурсна ефективността. Едновременно с това липсва и достатъчно воля от страна на държавите членки. Само 6% в Европейския от инвестициите за обработка на отпадъците и намаляване на отпадъците се финансират със структурните фондове на Европейския съюз. Как може да променим тази тенденция? Това е първият ми въпрос. В допълнение към него. Не бива да забравяме какво може да се направи с отработените отпадъци и остатъците след обработката, които не могат да бъдат рециклирани. Не може да бъдат изгарени, дори когато не разполагаме с капацитета за рециклирането им. Ето защо трябва да се инвестират средства в увеличаване на капацитета ни в това отношение. Не искаме да се изнасят тези материали към трети страни, където обикновено те се отработват погрешно и това води до заплахи за околната среда и общественото здраве. Каква допълнителна подкрепа предвижда Европейската комисия за справяне с тези предизвикателства? Следващият ми въпрос е свързан с новата стратегия за пластмасата. Скоро очакваме да бъде представена тази стратегия, както казахте, преди края на годината и очакваме голяма част от нея да бъдат отредени на второто и трето поколение пластмаси и в частност опаковките на хранителните продукти. Може да очакваме някакви конкретни политически действия от страна на Европейската комисия, за да се гарантира, да се гарантира отработването на този вид а, м, опаковки, които са много важни за доброто рециклиране и разделното изхвърляне на отпадъците. Благодаря ви. Това беше първият кръг от въпроси. Преди да преминем към следващия, ако искате да отговорим. Thank you very much. Um, start... Благодаря ви за въпросите. Започвам с въпросите на госпожа Гростет. Първият беше... Първият въпрос беше свързан с здравеопазването. Европейската комисия има редица от дейности в подкрепа на политиката в областта на общественото здраве на държавите членки. Част от тях са свързани с продължаващи и последващи действия от вече започнати дейности. Предвиждаме обаче и три нови инициативи. Първата е свързана с цифровизацията на здравеопазването и здравните услуги. Подготвяме съобщение което ще бъде ключова степка в подкрепата за държавите членки е, да е, засилят е, цифровизацията на здравеопазването, електронния достъп до здравните досиета, овластяване на гражданите и улесняване на работата на здравните служители. Това ще помогне на цялата промишленост на, в областта на здравеопазването и ще насърчи използването на електронните здравни услуги. Също така да се очаква и намаляване на разходите, свързани с здравеопазването. Разработваме и една инициатива за засилване на сътрудничеството при оценката на технологическите възможности в областта на здравеопазването, за да се подобрят оценките на новите фармацевтични продукти и медицински изделия, които се пускат на пазара. Третата инициатива която и най-скорошната, като беше обявена от председателят Юнкер в писмото му с намерение, беше кампанията в подкрепа на вакцинирането, т.е. да се подобрят чрез кампания на осведомяване равнището на вакцинация в Европейския съюз. Това са трите най-скорошни примера за дейности в тази област. На второ място споменахте инвестициите, свързани с околната среда. Ще си изкажа в качеството си на отговарящ за EFSI. В рамките на EFSI вече подкрепяме голям брой инвестиционни проекти в областта на околната среда, особено в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Финансираме с някои големи проекти в областта на кръвата економика, в областта на, хартия, на хартията и производство на хартия, например. говорим за едно производство, което започва с производство на цялата енергия, която е нужна за него, с възобновяеми енергийни източници, след което се произвежда първичния материал за производство на хартия. подобни проекти се финансират от FC. В момента, в който започнем с FC 2.0, ще имаме и по-ясни цели, свързани с инвестициите за постигане на целите на КОП-21 като минималното изискване ще бъде 40% от общият портфел, инвестиционен портфел по FC. Това не е максимален таван за инвестиции в тази област, но е минимум. Така че очевидно FC се оказва е много добър финансов инструмент за подкрепа на проекти свързани с кръглата економика и околната среда. Към момента вече функционира много добре в областта на енергийната ефикасност. Госпожа Дали зададе въпроса, свързан с пластмасата и стратегията за пластмасата и нейното световно измерение. А пък господин Гербранди зададе въпроса за пластмасовите микрочастици. Ще се опитам да отговоря на въпроса заедно. Ако успеем да изгод... разработим една добре функционираща стратегия на европейско равнище, тя ще има въздействие и на световно равнище. Ако успеем да намерим надежден начин да намалим цялостното потребление на пластмас на първо място, на второ място, ако успеем да създадем е, нужната регулация е, за биоосновани, био пластмас основаващи се на, на биологични продукти, И третия въпрос е свързан с операторите от трети страни, които искат да развият своята дейност в Европейския съюз, които трябва да спазват нашата регулация. По този начин ще насречим и дружествата и операторите от трети страни да прилагат същите критерии и стандарти, които прилагаме тук в Европа в техните страни по происход. Можем също така да изнесем този регулаторен модел към трети страни, например страните ни пар... развиващите се страни, които са наши партньори. Разбира се, в тясното сътрудничество с тях можем да им предадем най-добри практики. Затова пак казвам най-добре е преди всичко да разработим наша собствена стратегия по възможно най-добър начин, преди да обсъждаме решаването на световно равнище. А пластмасовите микрочастици действително са част от нашата стратегия. Както казахте, има много сериозен проблем с нещото на тези микрочастици в а, океаните и моретата. Отразяват се и а, на човешкото здраве. Така че а, пластмасовите микрочастици със сигурност ще бъдат част от пакета. Госпожа Тари зададе и въпрос свързан с иновациите и, и дали изоставаме в, в отношение на партньорите ни, дали държавите членки изостават а, по отношение на конкретно способността. Факта, че държавите членки не инвестират колкото бихме желали, колкото се надявахме в а, инвести... иновациите. Едновременно с това някои държави членки в по-голяма степен а, акцентират върху иновациите. И а, между другото, Хоризонт 2020 продължава да е програма, която дава отлични възможности. Продължаваме да, обмисляме бъдещето на европейските инвестиционни политики. Първо, в рамките на процедурата за европейското полугодие, бих искал в по-голяма степен да се съсредоточим върху специфични за всяка отделна държава препоръки, свързани с човешкият капитал. Би трябвало да насърчим в по-голяма степен инвестициите в научно-развойна дейност и иновации, но също така и в качеството на образователната система, в частност качеството на обучението на преподавателите. Би трябвало да насърчим държавите членки да предприемат меки в това отношение. Следващият ми коментар. В момента, в който се стигне до задължителната реформа на многодишната финансова рамка, би следвало да се съсредоточим върху областите, където има най-голяма европейска добавена стойност. И е очевидно, че иновациите и научно-развойната дейност заедно с област, заедно с сигурността са областите, където има най-осезаема европейска добавена стойност. Аз лично бих поставил акцента върху научно-развойната дейност в бюджета. Госпожа Вишневска зададе въпроса за директивата за торовете и кадмият. Аз бих запазил настоящите равнища на кадми, като си има предвид, че държавите членки много трудно приеха изобщо и тези равнища. Първо с намаляването на равнището на кадми ще бъде положително за човешкото здраве. На второ място това е обективен начин да се промени, да се повлияе на пазара на торовете. И колкото и да е важно на здравеопазването, смятам, че ако, ако създадем европейска рам, регулаторна рамка, която да насръчи нов пазар на торовете, основаващ се на отработени отпадъци. Това в много голяма степен ще допринесе за цялостното състояние на пазара. Има причини, поради които се противопоставят държавите членки, включително и геополитически такива. Но дори ако се вземат предвид всички тези геополитически притеснения, все пак съм убеден, че целта ни би трябвало да бъде постигане на единен пазар за биоторове и съответно намаляването на последствията от високото на кадми е много важно. Опитваме се да помогнем на държавите членки да намерят решение. Искаме да има съгласие по този въпрос. Сега биоразнообразието. Господин Гербранди попита за това. Имаме план за действие. 15 конкретни действия са записани в него. Голямата част стартира тази година, за да може комисията да постигне резултати преди края на настоящия си мандат. Освен това искаме да укрепим прилагането на директивите, свързани с природата и да има напредък към постигане целта от 2020 година за намаляване загубата на биоразнообразие и екосистеми. Планираме да направим оценка на стратегията на биоразнообразието и да докладваме за това до 2020. Резултатите от тази оценка ще бъдат основата на политиката за защита на биоразнообразието след 2020 година. Натура 2000, директивите за природата, мрежата от защитени места и зони ще бъдат също основа за тази политика за биоразнообразието. Господин Ек Вие повдигнахте един основен въпрос за економическия растеж и неговия смисъл. Предлагате альтернативен модел на растеж. Това е много фундаментален въпрос. Трудно ми е обаче да разбера как един слаб растеж или отрицателен растеж ще обслужат по-добре социалните и екологични цели, които си залагаме. Имаме примери за отрицателен растеж или централизелен подход от Куба, от Северна Корея, от Венецуела. Това не са добри модели за Европа. Смятам, че растежа трябва да почива върху по-високо качество. Е, тук е нужна кръговата економика, устойчивия растеж. Смятам, че когато говорим за кръгова економика, и двете думи са значими – и кръгова, и економика – ако намалим значението на която и да е от двете, то тогава смисъла се губи. Економика означава, че трябва да има печалби. И ние като регулатори може да видим откъде ще идват тези печалби. Те трябва да идват от качеството, а не от количеството. Имаше въпрос също за управлението на отпадъците. и неговото финансиране. Два въпроса ще повдигна. Първо, законодателството за отпадъците. Ако успеем да приемем това законодателство, законодателство, което да даде задължителни цели за държавите членки, това ще бъде значителен стимул за създаване на по-устойчиви системи за управление на отпадъците. това законодателство ще окаже значително въздействие върху държавите, членки, регионите, за да преценят те как да управляват потоците отпадъци. Парите не са основният проблем тук. Ако заложим една добра законова рамка, то тогава ще настъпят промени и частния сектор тогава ще може да излезе с нови решения за общините. В момента имаме 5,5 милиарда в структурните фондове за подобряване на управлението на отпадъците в държавите членки. Тук говорим за публично финансиране. Това е само един от потоците на финансиране. По хоризонт 2020 година 860 милиона евро са заделени за 18 година всъщност от 18 та до 20 та година за по-добри решения в тази сфера. Така че технологиите са налични. Има планове за управление на отпадъците, които вече се занимават и с животинските торове, т.е. органичните торове. Те извличат от тези торове вещества. И това е индустриална симбиоза – с която може да защитим и водите и да извлечем това, което може от Тора. И да по този начин работим и за индустрията на торовете. Благодаря. Втори кръг въпроси по минута на въпрос. Госпожа Суица. <laughs> Uh, Благодаря, председателю. Господин Катайнен, за да се постигнат целите на кръговата економика, за да се постигнат целите от Парижкото споразумение, смятаме, че ще се приемат необходимите правни актове. Нещата не свършват до тук, тук започват. Европейската програма за сигурността споменава Правонашерия срещу околната среда и казва, че комисията ще укрепи различните органи, които се занимават с тази дейност. Има голяма корупция в държавите членки на много места и това може да попречи на постигането на целите. Смята ли комисията да предприеме допълнителни мерки като допълнителен инструмент за наказване на дружества, които нарушават екологичното законодателство. Вторият ми въпрос е по-положителен. 8 милиона нови работни места бяха разкрити. Прилагането на новата програма за уменията и новият корпус за солидарност са насочени към младите хора. Ще окаже ли това дългосрочно въздействие върху увеличаване на заетостта в държавите членки? Ще въведете ли нови мерки към определени държави членки, където има висока безработица, по-висока от тази в другите, и за други, където тя е много ниска, тъй като има разлики между тях? Смята ли Европейската комисия да се възползва от инструменти, които да доведат до уравняване на безработицата? Това бяха два въпроса, всъщност, които зададохте. Да, въпроси два, за тъй като трябваше да задам два. Господин Лайнен. Äh, Благодаря. Вие казахте съвсем справедливо, че кръглата економика ще преобрази нашата економика. И вярно е, че това е една тема, която е наистина актуална, защото наистина трябва да намалим потреблението на ресурси. Аз не знам дали вече сте били в Китай, дали сте имали изобщо контакти с Китай. Изнесох една лекция по тази тема тук в парламента, която се казваше Green Design и китайците казаха, че до 5 години тяхната економика ще бъде тотално преобразена, защото инвестират е, много силно в е, кръговата економика. Що се отнася до позеленяването, самата идея може да се направят много неща. Например, се удължава живота на продуктите, намалява се програмираното остаряване, намалява се количеството отпадъци, които се произвеждат. И всъщност е, по отношение на екодизайна, докъде сме стигнали в Европа? Е, мисля, че има сериозен потенциал в е, тази област и промишлеността е заинтересована от това. Госпожа Вишневска не е тук. Господин Парньо. Euh, monsieur le commissaire, euh, Господин комисар, госпожо председател, най-напред искам да ви поздравя, господин комисар, че говорите за ендокрините смутители по такъв е, сериозен начин. Взаимоотношението на силите, които искаха да установят Европейския парламент и нашата комисия, даде своите плодове, защото за първ път чувам един комисар, който да е толкова добре поставен в Европейската комисия, да говори за тази воля да се борим срещу ендокрините смутители. Браво! На второ място, господин комисар, пилеенето на хранителни продукти. Вие не засегнахте изобщо този въпрос, който ми се струва, че е приоритетен, защото 89 милиона тона храна се изхвърли в Европа и ако нищо това не се направи, ще стигнем до 120 милиона през 2020 година. Липсата на европейска цел ми изглежда нещо безотговорно. Затова аз поддържам а, идеята да се намали поне с 30% разхищението на хранителни продукти, 50% до 2030 година, което да което беше цел, което беше прията, но от, и искам да знае дали Европейската комисия поддържа това предложение. Благодаря, господин Флоренц. Благодаря. Вчера изслушах много внимателно и днес, разбира се, слушам много внимателно това е което се казва. Моята страна е изправена пред съдилищата. Мисля, че е добре е в рамките на директивата за водата. Общо нашите предприятия са в една зона, защитена зона, що се отнася до водите. И какво прави Европейската комисия по този въпрос? по въпрос административния проблем, който се разглежда по някакъв заобиколен начин от предприятията. Моля ви, не промените вашата стратегия, що се отнася до таваните на ползване за пестицидите. Това е един научен проблем, това е едно научно предизвикателство в областта на селското стопанство и ние не трябва да повишаваме тавана по отношение на кадмия. Бъдете е, твърди в това отношение. Равнищата на кадми, особено в е, отпадъците, са много високи навсякъде по света. Нали? Много ви моля, останете, останете все така твърди. Благодаря, господин е, заместник председател на комисията. Тук съм. Искам да задам въпроса за целите за устойчиво развитие. Комисията каза много положителни неща, това е чудесно. Имаме платформа за множество заинтересовани страни, те ще се срещнат през януари за първи път. Погледам обаче програмата ни за растеж и работни места. Какви конкретни мерки ще предприемате, за да може всички теми, економическата и социалната и екологичната да бъдат заложени, особено при залагането на бюджета за следващите 7 години? Има ли конкретни предложения за това, каква ще е ролята на Европейския парламент в този процес на заинтересовани страни? Чухме положителни неща за ролята, която се очаква да играем, но няма нищо конкретно, няма конкретни ангажименти от страна на комисията. Може ли да ни дадете повече информация? Thank you. А, и аз ви благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Госпожа Делае. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин комисар. Аз искам да задълбоча въпроса на моя колега Жил Парнио относно разчитаването на храни. Кога ще имаме едно предложение за методика за изчисляване на пиленето на храни, защото не е достатъчно да се предложи, да се, гратува, да се гласува намаляването на разхищението е, на храни. Трябва да се предприеме някаква методика. Мадам е, Шерпюрик. Voorzitter, dank u wel. Ik, eh, ik heb een vraag uit, eh, uit Nederland. Hoe zit het nu precies? Благодаря. Аз имам един въпрос от страна на Нидерландия. Докъде сме стигнали с биогаза и с зелената енергетика? Дали, работи ли всичко това добре? Дали може да кажете няколко думи по този въпрос? Е ли това нещо, което, по което работите? Защото не се чува много да се говори по тези въпроси. Благодаря. Благодаря. Колеги, това беше втория кръг въпроси. Сега заповядайте за отговор. Благодаря. за екологичните престъпления. Правните системи включват всякакви престъпни състави. Комисията не смята да създава специални мерки за екологични правонарушения. Споделям вашето безпокойство, това е проблем, Много корупция има на места около тази тема, но не правим разлика между различните правонарушения. Не предлагаме специални мерки за специалните такива. Наказателното правораздаване е в ръцете на държавите членки – И можем само да споделяме добри практики, да споделяме казуси, където има нови подходи към такива правонарушения. Заетостта и безработицата, които варират между държавите членки. Тенденцията е положителна. Заетостта е най-висока за момента. Безработицата е същата като през 2008-2009. Така че върви надолу. Това не означава, че няма да има държави членки, където положението е по-лошо, при други, където е по-добре. Има уязвими групи, като младите, възрастните, които все още страдат поради липса на достъп до пазара на труда. Това, което правим ние в комисията, е да използваме процеса на европейския семестър. Е, годишния обзор на растежа, конкретните мерки към държавите членки, пакта за стабилност и растеж, както и всички други финансови инструменти, с които разполагаме. Бъдете сигурни, имаме много възможности да помогнем на държавите членки, но не сме тези, които могат да направят вместо държавите членки структурните реформи. Економическата ситуация в Европа се стабилизира, вътрешният пазар дава възможност за по-добър растеж и разкриване на работни места, както и възможности за разширяване на търговията. Господин Лайнен, вие споменахте Китай. Китай може да бъде добър партньор за нас в кръговата економика. Те имат екологични предизвикателства, пред които са изправени. Техните проблеми са по-големи от нашите, което разбира се не означава, че не трябва да правим нищо. С Китай може да бъде голям пазар за наши европейски решения на такива проблеми. Можем обаче да създадем един общо европейско-китайски пазар на нови технологии. В Китай се работи активно по посока кръгова економика. Това е една от най-големите сфери на задълбочаване на сътрудничеството. Имали сме проблеми с Китай по различни фронтове, но що се отнася до околната среда, климатичната политика, кръговата економика, това са сфери, по които можем да си сътрудничим. Екодизайна. Благодаря, че повдигнахте този въпрос. Подхождаме прагматично към екодизайна. Целта ни е той от еко фактори да се насочи и към други. Имаме консултации с заинтересованите страни да видим какво смятат те, че може да се направи за удължаване на живота на продукти, за по-голяма устойчивост. И така ще видим дали може в директивата за екодизайна да включим много повече елементи, отколкото има по-настоящем. Това силно ме интересува. Например, възможността да се поправи един продукт е нещо, което безпокои много хора, ако човек си изпусне айфона или мобилния телефон, стъклото се чупи и много трудно може да бъде сменено. Ето ви един прост пример за възможност за поправка. По-настоящем не мога да дам конкретни предложения за това какви промени ще настъпят до края на мандата. Директивата за екодизайна е един отличен инструмент. Тя работи много ефективно за увеличаване на енергийната ефективност и се възприема добре от промишлеността. Единственият проблем с това законодателство е, че като че ли е най-неразбраното законодателство в Съюза сред всички останали. Забелязвам обаче, че хората променят начина по който гледат на тази директива, тъй като и промишлеността говори повече с нея, заедно с потребителските организации. Пиленето на храни, разхищението на храни, два въпроса имаше за това – още една сфера, по която водим консултации с заинтересовани. Трябва да видим откъде идва това разхищение, какво е нивото, как да го премерим. Има разхищение от страна на фермерите, от продажбите на дребно, от продажбите на едро, от ресторанти и така нататък. Тоест, как можем да измерим тези от потоци отпадъци или разхитени, разхищени храни. И тогава вече можем да приемем политики за това. Но първо трябва да видим откъде идват и в какви количества. Водим консултации с заинтересованите и засегнати страни. Господин Флоренц говори за напояването. Поради тази причина говорихме и за нивото на кадмия. Затова предложихме това, което предлагаме в регламента за торовете – намаляването на третираните отпадни води от общините. Това също е много важно. Добре е да се използват повече третирани отпадни води за напояване. Но трябва да се заложат стандарти и водата трябва наистина да е безопасна за напояване. Още нещо за директивата за торовете. Като че ли не е ясна тя на, мно, на мнозина тези торове, където има нисък кадми, тези, които могат да се продават свободно на пазара, се продават. Ако искате да използвате нещо друго, това ще е възможно. Но искаме да създадем единен пазар за по-чисти е, торове, които почиват върху органичните торове и отпадъците от храни. Може би трябва да поканим някои от съвета и да минем едно по едно през всички точки, за да им обясним какви са основните въпроси тук. Не смятам, че е толкова трудно да се разбере и не е така опасно, както понякога се казва. Ролята на Европейския парламент при прилагането на целите за устойчиво развитие. Споменахте социалното равенство, разкриването на работни места, устойчивия растеж. Този въпрос трябва да се разгледа не само гледна точка на целите за устойчиво развитие. Трябва да видим как Европейския парламент може да допринесе към процеса. Говорихме сега за кръгова економика, това е един от примерите. При следващата многогодишна финансова рамка трябва да видим какви са нашите приоритети. Там може да се изиграе основна роля. Други сфери на политики. Ето това са начините за изпълнение на тези цели. Ако парламента не е част от консултациите около тези цели и ако парламентът не е представен всички платформи, свързани с тези цели, това не означава, че парламента няма да има роля. Той има роля при всяки един законодателен акт, който приемаме за постигането на целите за устойчиво развитие. Биогаз. Той е част от пакета за възобновими енергийни източници. Той ще играе много голяма роля в бъдеще – На първо място технологиите, новаторството, които вече съществуват. Те ще се развиват и в бъдеще, нататък. Но Технологиите ни дават много възможности, и е интересно да видим дали се ползват тези нови възможности на местно ниво. Регулаторната среда и просветната дейност. Това са големите предизвикателства в момента. Биогаза обаче ще изиграе голяма роля в енергийния микс, както и при управлението на отпадъци в бъдеще. Благодаря ви, уважаеми депутати, за вашите въпроси и коментари. Нека да продължаваме с това сътрудничество и в бъдеще. Когато имате въпроси или искате да обсъдите нещо, аз съм винаги на ваше разположение. Благодаря, госпожо председател. Thank you very much, uh, for... Много ви благодаря, господин заместник председател на комисията, че бяхте днес с нас. Благодарим ви и за предложението да подобрим сътрудничеството помежду си. За there's a small gap between uh, now and when we start votes. Ставят ни 10 минути преди началото на гласуването. And uh, hello, everyone. Let's start with the votes. Нека да започнем с гласуването. We start with the vote on uh, the report of Madame. Започваме. Първият доклад, който ще гласуваме е на госпожа Гростет. Моля наблюдаващите гласуването ни да запалят да запазят тишина и да наблюдават. Report of Madame Grostat, proposal for a directive uh, on a proportion... Започваме с доклада на госпожа Франсуаз Гростет относно проверката на пропорционалност преди приемането на, нови, на ново регулиране на професии. Започваме с гласуване блок на поредица от изменения. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за. Изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Отхвърля се. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против,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 Гласуваме заедно 92 и 93 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против. Изменени 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стой пет за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 и 107 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се.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 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да направим проверка. Да vote за open. Моля, гласувайте. Да the с клаус. Прекратете гласуването. Извадих късмет но всъщност преценявам възоснова на това как гласуват отделните политически групи. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122 за,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 Изменени 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 отпада, 24 за, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против,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 въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Uh, next. Продължаваме с uh, следващата точка от дневния ред докладът на госпожа Чилдърс изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания. Започваме с изменение 14 за против въздържали се. Приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Измени 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 17 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 48 за. Против. Извинение 50-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Извинение 56. Край на гласуването отхвърля се. 57. Приема се 50 и 8 се приема. Раздано гласуване по изменение 60 то Първа част за, против, въздържали се приема се. Втора част за, Компромис е, първи за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 10 втора част за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето за, против, въздържали се, приема се. 6 за,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 Господин Еко и неговия доклад за ускоряване на новаторството в чистата енергетика. Първо изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение, за, против, въздържали се, приема се. Три. In favor. За. Против, въздържали се, приема се. Четири за,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 Добре, виждам, че е пълно разделение, ляво и дясно. Явно това е била тайната. Аз гледах ръцете на координаторите и бях убедена, че е прието. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14. За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 Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Next one. Следващия документ. Преглед на прилагането в сферата на околната среда с чудесни докладчици. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 20 за,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 против, въздържали се. Проверка. Да вълти за опън. Моля, гласувайте. Да вълти is... Край на гласуването. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 за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 въздържали се, отхвърля се, 70 за, против, въздържали се, приема се, 71 за. Не, не гласуваме ли по него? 72. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 74. За, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, Нека електронно да го направим. 75. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 76 за. 76 колеги. За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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. 16. За, против, въздържали се. Проверка по 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно електронно гласуване, моля гласувайте. Close. Край на гласуването. And it is adopt. Приема се поздравление. That's the last one? The last one. Wow. Thank you very much. Благодаря ви. Последното гласуване, план за действие за природата, хората и економиката. Чудесни са докладчици също. Нека да започнем с осмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 9. За, против, въздържали се, отхвърля се. 10. За, против, въздържали се, приема се. Не. Нека отново. Десето изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 11. 11 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за,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 против, въздържали се, отхвърля се, 48 за, против, въздържали се, приема се, 48 за, против, въздържали се, отхвърля се, 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, 73 за. Всички одобрихте. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 Искате проверка по 55? Добре, 55. Кой е за? Добре, електронна проверка. I thought I saw it one. And it's closed. Край. Приема се. 57. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58.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 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 81 първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 81 част 3 за, против, въздържали се, приема се. Четвърта част за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против,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 And it's closed. Край на гласуването. That's it. Това беше всичко. Прие се. Приключихме с гласуването и работния ден. Ще се видим следващия път. На следващата седмица, всъщност, 19. 19 октомври. Моля координаторите да останат незабавно, за да проведем заседанието си.